Witam Państwa. Z pięciominutowym opóźnieniem rozpoczynamy. Добър ден! Имаме 5 минути закъснение, така че за да започнем tu заседание. Преди 20 минути дойдох на работа, така че не съм аз виновникът за закъснението. В момента изчакваме последните колеги, които ще дойдат и се надявам, че после ще наваксаме с бързо гласуване. И така, добре дошли на заседанието на нашата парламентарна комисия днес и бих искал да ви уведомя за следното. Точка 16, свързана с бюджета ще се отложи заседанието ни през юли месец. По различни, по различни причини. Днес, например, има много колеги, които ще трябва да отпътуват за Милано. Така, предложението не виждам някой да е против него, така че го приемаме и минаваме по-нататък. Гласуване. Преминаваме към защита на финансовите интереси на Европейския съюз към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите. Господин Йенс Гизеке е докладчик, водеща е комисията по бюджет и смятам, че можем да преминем към гласуване. Преди това обаче давам думата на господин Сарама, който познава материята много повече от мен. Дали той е сред нас вече? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Kollege Savama ist, glaube ich, nicht da. Wir machen ja die Stellungnahme für den Haushaltskontrollausschuss. Ähm Изготвяме становище в комисията по бюджети. Проведохме много активни разисквания, изготвени са компромисни изменения. Можем да пристъпим към гласуване. Ако нямате други бележки, наистина преминаваме към гласуване. Значи, първи компромис А, гласуване. Компромисно изменение А. Електронно гласуване. Господин Дантен си е забравил картата, но ще го имаме предвид ръчно, ще го броим. И така, компромисно изменение А, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С един глас повече, тъй като броим и господин Дантен. 27 изменение. Гласуваме с дигана ръка кой е за, против. Отхвърля се. 36 изменение кой е за, Приема се. Компромисно изменение. Компромис Б. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Приема се единодушно при това. Прибавяме и гласа на господин Дантен. 43-то изменение на господин Капуто. Кой е за? 43-то. Против. Отхвърля се. 44-то. Кой е за? Против. Отхвърля се. 45-то. За. Приема се. 46-то. Кой е за? Приема се. 47 за. Приема се. Благодаря ви. 48 за. Благодаря. Приема се и то. 49 кой е за? Против? Отхвърля се. 50 за. Против? Отхвърля се. Имам чувството, че искате да го проверим електронно. Компромис С сега, латинско С, начало на гласуването, край на гласуването. Мисля, че има някой, който гласува в повече. Ами към гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме 50 и към 59-то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 60-то. Кой е за? Против? Отхвърля се. 61 го Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 62-ро за? Против? Отхвърля се. 63 то за. Приема се. 64 то кой е за? Приема се. 65 за. Против? Мисля, че е отхвърлено, но проверяваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 66 за. Приема се. 67 за. Приема се. 68. Кой е за? Против. Отхвърля се. 70 за Приема се. 71 за. Против. Имам чувството, че го приемаме, но го проверяваме за всеки случай. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се но със съвсем малка разлика. 72 за, против, проверяваме 72 начало на гласуването, край на гласуването. Някой от социалистите гласува повече, казва секретарят. Край на гласуването. Е, и поправки 72. Отново ще прегласуваме. Още веднъж гласуваме 72 изменение. Начало. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Panie pośle Jar, proszę nie dekoncentrować sali. Господин Яр, не разсейвайте колегата си. 73-то изменение. Кой е за? Приема се. Благодаря. 74-то за. Против. Отхвърля се. 75-то за. Против. Отхвърля се. 76 за. Приема се. Компромис Д. Електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Приема се. И продължаваме да броим ръчно господин Дантен. 70, 87. Предлагам 87 до 91 да гласуваме анблок. Кой е за? Против? Отхвърля се. Не искате ли? Не искате да гласуваме анблок, така че минаваме ръчно едно по едно. 87 за, против, отхвърля се. 88 за, против, отхвърля се. 89 за, против, проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 90-то. За. Против. Проверяваме. Проверяваме 90-то. Край на гласуването. Край. Отхвърля се. 91. За. Против. Отхвърля се. Компромис е. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 95-то. Кой е за? Приема се. Компромисно изменение F. Начало на гласуването. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. 103. Кой е за? Против? Поправка приента. Приема се. 104 за, против, отхвърля се. 105 за, Про... проверка на 104, начало на гласуването. Замекам гласуване. Край на гласуването. 105 сега. Кой е за? Приема се. 106 кой е за? Против. Отхвърля се. 107 за. Приема се. Благодаря ви. 108 кой е за? Против. Отхвърля се. 109 за благодаря, приема се. Може ли да гласуваме амблок измененията госпожа Скот Като или не одобрявате тази идея от 110 до 121. Добре, разделно ги гласуваме. 110 до 120 сега. Кой е за? Против? Отхвърлят се. Сега 121. Кой е за? Благодаря, приема се. Сега. Първо изменение. Благодаря, приема се. Второ. Кой е за? Приемаме. Трето, кой е за? Благодаря, приема се. Четвърто, кой е за? Благодаря, приема се. Пето, кой е за? Приема се. Шесто, кой е за? Приема се. Компромис Г. Латинско G. Начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря, приема се. Минаваме сега към 12-то. Кой е за? Против. Отхвърля се. 13-то за. Против. Отхвърля се. 14-то за. Приема се. Благодаря. всъщност ще проверим, извинете, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. С един глас само разлика. Опитвам се да внимавам и когато има съмнение, само да гласуваме електронно. Против ли сте, за ли сте тази практика? Добре но резултатът си остава все един и същ, каквото и да е практиката. 15. Кой е за? Против? Благодаря. Отхвърля се. 16. Кой е за? Приема се. 17. За? Против? Отхвърля се. Компромис латинско хаш всъщност, извинете, 17-то прегласуваме електронно, начало на гласуването. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега компромис хаш. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към 21 изменение за. Против. Отхвърля се. Може ли да гласуваме Анблок от... Всъщност, извинете. 22. Кой е за? За 22. Благодаря. Приемаме го. Сега, искам да ви попитам дали останалите изменения можем да ги гласуваме анблок? Не. Добре, тогава едно по едно. 23-то за, против. Отхвърля се. 24-то за. Против. Отхвърля се. 25-то кой е за? Против. От тук не мога да видя лявата страна на залата, не си вдигате хубаво ръцете. Така че проверяваме. 25-то. 25-то, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Но само с два гласа разлика. Сега 26-то, кой е за? Да? Против. Отхвърля се. И сега минаваме към гласуване на проекторезолюцията с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Bardzo dziękuję dziękuję za pomoc. Przechodzimy do... Много ви благодаря, благодаря за помощта. И така, минаваме по-нататъка. Минаваме към доклада на госпожа Полсен. Вчера госпожа Полсен ни представи доклада си. Поздравихме я многократно, поблагодарихме и също. Искате ли да вземете думата? Заповядайте. Dziękuję. Wszystko nam przekazała w dniu wczorajszym. Преходиме да гласуваме. А, всъщност не съм ви разбрал, нямате какво да добавите, минаваме към гласуването. Гласуваме за резултата от триалога, от тристранната среща, по именно гласуване начало. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Има ли някой, който иска да вземе отношение, да вземе думата по този въпрос? Не. Комисията, Европейската комисия? Не. Добре тогава. Минаваме по-нататъка. 11 точка. Това, тази точка е за доклада за проучването за заграбване на земи в Европейският съюз. Започваме с представянето на проблемът и неговият мащаб. Мащабът на това явление в Европейския съюз. Okay. Myślę, że już wystarczy tej przerwy. А на... Мисля, колеги, че едноминутната почивка, която спонтанно си дадохме, вече трябва да приключи. Минаваме по същество. А анализът се концентрира върху явлението и се фокусира върху причините – за него, тъй като вече съществуват много свидетелства за това явление. Причините са многобройни и различни. Освен това, проучването цели да представи взаимосвързаността между заграбването на земите, както и, и хранителното продоволствие и изобщо, явление, и изобщо последите от това явление върху развитието на селските региони и околната среда. Заграбването на земите, особено когато върви ръка за ръка с други явления, като например поземлени или свързани с селското развитие, това явление, с други думи, изисква реакция от наша страна. Именно това правим. Благодаря за присъствието на нашите докладчици, госпожа Силвия Кей и господин Джонатан Лош. Както обикно, както процедираме обичайно, най-напред ще изслушаме нашите гости и експерти, след това ще преминем към дебат. Вие, господа, госпожо и господин докладчик, имате правото да подредите изказването, както намерите за добре. Благодаря. Thank you very much. And uh, first of all, we would like to extend благодаря ви. Позволете ни първо да благодарим на Комисията по селско стопанство и развитие на селските райони за това, че отдели време да обсъдим тази тема, заграбването на обработваеми земи, както и проведеното проучване от Транснационалния институт. Казвам се Силвия Кей, научен изследовател съм в TI, Транснационалния институт. Това е международен мозъчен тръст, който работи в редица области на политика, като например правото на собственост, продоволствената сигурност и управлението на природните ресурси. Нека може би дам възможност и на колегата си накратко да се представи, преди да представим проучването. Е, Благодаря, аз съм Джонатан Пъш. Също съм изследовател в центъра TNI и съм тук за да говоря по същия въпрос – за заграбването на земите в Европа. Един от основните доводи, които ще ви представим днес е че според нас заграбването на обработваеми земи е едно изключително тревожно явление, което отразява и други проблеми, много по-сериозни проблеми, като опита за контрол върху обработваемите земи, което пък от своя страна се отразява върху управлението на поземлените ресурси в Европа. Как е структурирано представянето ни? Първо ще ви изложим предварителни констатации във връзка с естеството и обхвата на заграбването на обработваеми земи. След това ще се спрем върху основните причини за това явление в Европейския съюз, кои са благоприятните предпоставки за заграбването на обработваеми площи. След това ще се опитаме да обвържем този въпрос с други много сериозни проблеми, свързани с поземлените ресурси, като например концентрирането на поземлена собственост. След това ще изложим някои препоръки и варианти за политика, с които смятаме, че ще се промени системата за управление на земи, така че да се пресече явлението заграбване. Нека сега първо се спра върху предварителните ни констатации. Но преди да ги представя, нека направя някои методологични бележки. Няма да се впускам в подробности, тъй като сигурно сте запознати с някои от въпросите, но само ще очертая предизвикателствата, пред които сме изправени ние като научни изследователи. Може би знаете, че има оспорвани определения на заграбването на земи. За някои това е незаконосъобразно действие, а за други е просто покупко-продажба. Липсва също така прозрачност. Има и проблеми с събирането на данни освен това, прекалено много се съсредоточаваме върху чуждестранния аспект, т.е. често се смята, че земите се заграбват от безкруполни чуждестранни инвеститори. Но <clears throat> проучването ни показва, че и националните елити, и националните действащи лица също играят важна роля при заграбването. Понякога имплицитно или експлицитно се допуска, че Европейският съюз не следва да се разглеждам като част от това явление в световен мащаб. Заграбването на земи обаче е факт и в Европейския съюз. То се отразява <clears throat> върху държавите на Европейския съюз и върху европейските граждани. В контекста на проучването разработихме определение на понятието заграбване на земи като поставихме това понятие в европейски контекст. За нас бе много важно да опишем положението в Европа. Заграбването на земи в Европейския съюз включва сделки с поземлена собственост, които надхвърлят традиционните за Европейския съюз мащаби. Иземват се правомощия за вземане на решение от огромни агрохолдинги, освен това се използват природните ресурси на съответните площи. В известна степен се намесва и извън економическа сила. Обработваемите земи не се заграбват в рамките на обичайните процеси на сълскостопанските пазари. Намесват се външни сили, като например политически фактори и действащи лица в политиката. Обикновено се заобикаля и законът. Европейският економически и социален комитет отбелязва, че заграбването на земи в Европейския съюз представлява нарушаване на европейския модел на семейни стопанства. Нарушава също така и структурата на селското стопанство, което е диверсифицирано и мултифункционално. Няколко думи за мащаба на явлението. Разгледахме редица международни бази данни, които съдържат съвкупни данни за явлението в световен мащаб. В тези регистри обикновено не се регистрират мащабните, големите сделки. Има обаче една база данни, в която са отбелязани подобни сделки в Европейския съюз, възлизащи на 166 359 хектара. Тези данни са от март 2015 година. Но това според нас е една занижена стойност, не отразява реалните мащаби на явлението. Разгледахме и редица допълнителни данни на Европейския економически и социален комитет, както и от 13 проучвания в отделни държави, съдържащи се в една публикация на нашия институт. Тези данни показват, че една голяма част от поземлените площи в добавка към официално регистрираните се контролират от чуждестранни инвеститори. Например, по линията на договори в Унгария, които се използват за да се заобиколи закон. Според някои източници, около 1 милион хектара земи в Унгария са били придобити от чуждестранни физически лица или дружества през изминалите няколко години. Подобна система се прилага и в Полша, където се използват фиктивни или подставени купувачи. Това са полски граждани, най-вече дребни производители, които се насърчават от чуждестранни дружества да участват в търгове за закупуване на земи, след което прехвърлят земите на тези дружества. По данни от местни производители, 200 000 хектара земя са били изкупени от чуждестранни инвеститори в Западна Померания. Заграбването на обработваеми земи в Европейския съюз, според статистиките, не е в много големи мащаби, но реалните му мащаби са много по-големи. Тоест проблемът е много по-сериозен, отколкото предполага статистиката. Още нещо във връзка с мащаба на явлението. То не е равномерно разпределено в Европейския съюз. Съсредоточено е най-вече в източноевропейски държави членки, най-вече в Румъния, България, Унгария и в известна степен и в Полша. Що се отнася до естеството на тези сделки за покупко-продажба, установихме, че в тях участват нови действащи лица, например от финансовия сектор. Имам предвид големи банкови групировки, частни капиталови дружества, големи застрахователни дружества, отделни търговци. Увеличава се и броят на така наречените посредници при сделки за покупко-продажба. Много често местните елити имат определени интереси, например корпоративни, които също се намесват в сделките за покупко-продажба. Много често след сключването на такива договори за покупко-продажба се създават огромни агрохолдинги с безпредседентни размери. В Румъния, например, една корпоративна групировка контролира 60 000 хектара, на които е изградила своя кланица и други структури. Това явление е ограничено, но много бавно и незабележимо се разпространява. Мащабите му не са такива като в Африка, поради което е ограничено. Но ако не го контролираме, темпът на сделките за покупко-продажба може да се ускори. Може също така този процес да бъде обвързан и с други процеси, като например концентрирането на поземлени ресурси. Заграбването на обработваеми земи, както и концентрирането на поземлена собственост са два сериозни проблема, които трябва да се разглеждат успоредно. Благодаря, Силвия. Минавам сега към регулаторната рамка, както и въздействието на тази рамка върху поземления режим на зем... в Европейския съюз. Има четири вида стратегия, които се отразяват на поземлената политика. Най-напред вътрешния пазар, след това политиката, политиката за сближаване и екологичната политика. Започвам с вътрешния пазар. И сълскостопанската политика. Какъв е нейният ефект? Ефекта, който произвежда общата сълскостопанска политика. Напоследък много изследваме този вид въздействие и стигнахме до извода, че въздействието е от изключително голямо значение и мащаб, особено върху обработваемите земи. Най-напред това се дължи на е, системата за директни плащания. Този принцип бе наследен от предишната ОСП. Така или иначе механизмът си остава същия, принципът си остава същия. ОСП е, зависи, т.е. директните плащания в рамките на ОСП зависят от размера на фермата както и на факта дали тя е собственост или е наета от обработващите я. Виждате на екрана виждате на екрана разпределението на въздействието. Особено в Румъния, например, можем да отбележим, че 50% от селските стопани там се облагодетелства, така да се каже, от общата сълскостопанска политика. Колкото е по-голяма фермата, толкова тя получава повече е, субсидии и може да се развива по-добре. Следователно те се превръщат в нещо като монополисти на пазара на земите. След това забелязваме, че намалява броя на фермите. 2005-2006 фермите, които са, на, по, които са повече от 5 хектара, всъщност бележат спад. Това явление е определено характерно за Източна Европа, където 5000 хектара е границата за получаване на помощи. Т.е. това е нещо като вид непряка конкуренция. По-нататъка, конкурентният модел, който се въвежда с ОСП, всъщност започва вече да показва неблагоприятните си характеристики, тъй като влияе върху пазара не създава работни места в селското стопанство и освен това оказва е, неблагоприятно влияние върху околната среда и климатичното изменение. Освен това, от съществена важност е да балансираме помощите, които проистичат от механизмите на ОСП. Малките и средни предприятия, особено трябва да, малките и средни фирми трябва да бъдат подкрепени, тъй като създават работни места, произвеждат продукти с висока добавена стойност и освен това са по-еколого целесообразни. Минаваме по-нататък към вторият, е, втората стратегия вътрешният пазар. Е, е, в Европейският съюз земята се счита за стока. За стока, която може да бъде купувана и продавана по принципите на вътрешния пазар. Вътрешния пазар цели именно да гарантира свободното движение на хора, услуги, капитали и прочие. Така че, когато земята се превърне в стока, тя представлява част от общия вътрешен пазар. За съжаление обаче, това съвсем не отговаря на действителността, тъй като земята си остава на едно и също място и освен това, по този начин се, създава, дискримина... се създава форма на дискриминиране на, економич... на економическите, социални и културни последици от земеобработването. Давам думата на Силвия. Благодаря. Uh, и така, продължавам по-нататъка да развивам мисълта за това дали е, вътрешният пазар на земята всъщност действа както бихме желали. Отбелязваме концентриране на големи поземлени имения в Европа. За статистиките, които получаваме от Евростат ни сочат, че само 1% от фермите всъщност представлява 20% от поземлената собственост. Следващите данни са 3% от, от селските стопанства, които всъщност са разположени на 50% от земята, 80% след това към 14. Следователно, виждаме, че има големи неравновесия, които създават съответно проблеми. Проблемите са свързани най-напред с загубата на малки предприятия, тези, които са, например, 10 хектара, паднаха с 5%. Техният брой бе намален с 5% през до 2010 година. Това означава, че няма работа в селските региони нанасят се екологични щети, като например разрушаване на почвите и намаляване на биоразнообразието и така нататък. И да не говорим пък и за продоволствието, и гаранциите за изхранване на европейското население. Те също страдат. Разпределението на земите всъщност е проблем, който може да се превърне и в заплаха. Заплаха за бъдещето на малките и средни предприятия. Разбира се, големите продължават да имат гаранции за оцеляване пред лицето на опасността от фалит. селските е, е, региони, така както е организиран пазарът на селското стопанство в Европа, често биват изправени пред риск от банкрупт явлението за заграбване на земи определено е в центъра на нашето внимание и натрупваме статистически данни, за да можем емпирично след това да извадим изводи от тях. Има специална обсерватория, която е създадена за наблюдение на това явление. Технически кадастър съществува също така. Именно там се натрупват емпирични данни за социалните и економически страни на това явление. Разбира се, и екологичните елементи присъстват. Смятаме, че този вид събиране на данни в крайна сметка ще ни позволи да разработим специална европейска база данни с социалните и економически характеристики на това явление. По-нататък. Представля идеята за свободно движение на капиталите всъщност е част от нашето проучване и сме изработили конкретни препоръки по страни, за да не се оказват повече ограничения върху свободното движение на капитали под формата на закупуване или наемане на поземени стойности. Благодаря. Докладът показва наистина, че има проблеми, има проблеми и свързани с тях, и свързани с е, регулирането на сектора директивата за поземленото за поземлената собственост е от няколко години вече в практика в различните държави членки. Европейският съюз съответно полага големи усилия за и полага големи грижи за нейното спазване непрекъснато се провеждат допитвания до общественото мнение и се цели особено да се постави акцент върху евентуалните последици за маргинализираното население и дребните селски стопани също могат да бъдат считани за такива. За съжаление обаче съществува липса за момента, липса на координация между Европейският съюз и държавите членки в областта на поземлената собственост. За съжаление, липсва политическа воля за определяне на политическите приоритети. Нашите предложения, нашите насоки продължават да бъдат препоръки. Препоръките след това трябва да се превърнат наистина в правила. Ние смятаме, че секторните политики, за които току-що говорих, ще ни помогнат да надвием този проблем, ако бъдат въведени задължително. Виждате, че предлагаме в нашият доклад мерки, мерки, които принадлежат вече на новата ОСП и могат да бъдат използвани за разкрупняване на, на едрата поземлена собственост. В края на доклада на нашето представене виждате конкретни мерки и ако тези конкретни мерки се комбинират по подходящ начин, ще произведат желаният ефект. Най- искам да спомена тук разпределението на помощите, както и пределът, който се налага върху плащанията, защото има някои селски стопанства, които получават огромен, огромни цифри за подпомагане на тяхната дейност. В а, е, Източна Европа обаче селските стопани, дребните селски стопани, за съжаление, не винаги имат достъп заради тези прекалено ограничаващи изисквания до подпомагане в рамките на ОСП. Следващата, следващата реформа на ОСП е предвидена за 2020 година, но смятаме, че вече можем да започнем да мислим по нея. И в заключение, нашият доклад би искал да препоръча законодателство и регламенти в областта, така както всъщност го препоръчва и, Европейския, и Съдът на Европейския съюз също така и обмяната на положителен опит между държавите членки. Има такива примери за положителен опит, който фигурира като пример в нашата презентация. И най-накрая искам да подчертая, че всъщност най-напред трябва да започнем с признаване на грешките и дефектите, които съществуват в настоящата поземлена уредба. След това да поемем отговорностите, които проистичат от това за нас като управители и да признаем, че в поземлената собственост не винаги действат единствено и само правилата на пазара. Благодаря. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa prezentacja. Много благодаря за това толкова интересно представяне. Сигурно ще има много въпроси към вас. Бих искал аз самият да започна и започвам с поздравление за нашите поздравления към нашите панелисти, но най-напред искам да ви попитам откъде черпите информацията за вашето представяне. Всичко това всъщност има и политически прочит. Въпросът, който сега си поставяме е откъде идват тези цифри, тези данни, от кой източник. Това ми е първият въпрос. Вторият въпросът за оценката на инструментите, с които си служим и които имаме на разположение тук в Европейският съюз. Кои от тези инструменти, с които разполагат държавите членки, всъщност най-напред да кажа, че съм съгласен с твърдението, че поземлената собственост е нетипичен пазарен продукт, не единствено пазарен продукт, но в такъв случай тогава как да тълкуваме някои принципи, които вече управляват пазара на поземлената собственост. Това е въпрос, който вълнува много а, държави членки Разбира се, и концентрацията на е, земята е един не по-малък е, проблем. Извинете ме, всъщност аз е, не винаги си позволявам да се изказвам дълго време като председател, така че приключвам, заповядайте. Ganz herzlichen Dank. Habe ich jetzt die Ehre, dass ich als erste spreche. Благодаря, имам честа да бъда първа. Аз също искам да ви благодаря наистина искрено за този доклад. Понякога имам чувството, че се занимаваме с подробности и започваме да забравяме големите неща, които се случват в Европа. Преразпределението на земеделската земя, както вие казахте, е нещо, което е, е пълзящ процес в държавите членки, но процес, който оказва изключително негативно въздействие върху нашето общество. Не мога да намеря нищо добро в това, че все повече, по-малко хора притежават и контролират все повече земя. Според мен е много лошо е, притежанието на земя да се концентрира прекалено. Много правилно казахте за преките плащания и за това искам да ви попитам прех, преките е, плащания под формата на плащания за аренда почти винаги отиват в джоба на собствениците, т.е. инвеститорите закупуват земя, фермерите зависят от това да бъдат арендатори и всъщност Европейският съюз иска да им помогне с пари, а те не могат да направят нищо друго с тях, освен да го дадат като аренда на собствениците. Как смятате, колко, каква част от преките плащания отиват в джоба на самия фермер и колко в джоба на едрия земевладелец? Посел Хауслинг. Благодаря ви за представянето на това проучване. Трябва да констатирам в а, тази връзка, че заграбването на земя за много хора се асоциира с Африка, Азия, а, но си мислим, че такива неща в Европа не стават. Ето го това изследване, което трябва да ни накара да включим тази тема в дневния ред на Европейския съюз преразпределението на собствеността върху земята в Европа е актуална тема и спешно трябва да се действа по нея. Данните, с които разполагаме, за сега са оскъдни и за това сте абсолютно прави, като казвате, че първото, което ни трябва е прозрачност. Т.е. държавите членки трябва да се изясни кой и как купува земя. Вторият интересен въпрос е реакцията. Как се реагира, когато капиталовите дружества не закупуват земя, за да извършват земеделска дейност, а просто като финансова инвестиция. Как може да се реагира? Как може да се направи така, че земята да остане у земеделците, които наистина ще я обработват? Как можем да се намесим по този въпрос? И вие говорихте за Унгария и Полша, как чрез подставени фирми се провеждат про, продажби на земя. Какви според вас са възможностите на Европейския съюз да се намеси, а, например, дали се, контролирайки дали се прилагат европейските разпоредби или не? Значи, още веднъж да кажа, наистина ни е необходима още много информация, къде и как протичат такива процеси, колко са застрашителни и как можем политически да ги управляваме. Вие попитахте дали това е работа на националните държави или на Европейския съюз. Според мен е и работа на Европейския съюз бихме допринесли за ускоряване на този отрицателен процес, ако не преосмислим начина на преките плащания. Помня дебата за земеделските плащания, когато комисията предлагаше таван от 300 хиляди. Мисля, че отново трябва да заговорим по тази тема за преките е, плащания, защото наистина, ако не сложим горна граница, ще спечелят още повече у нези, които така или иначе печелят. Искам да помоля и останалите политически групи да включат този въпрос в дневния си ред, може би е добре да направим доклад по собствена инициатива по този въпрос, за да обърнем политическото внимание върху него. Нашата политическа група така настоява, ще се радва, ако продължим да се занимаваме с темата, още повече, че това изследване съдържа толкова горещи данни, че ще бъде много интересно да работим по темата. Пани poseł Hojbusz. Äh, Благодаря. Много се зарадвах, че има такова изследване. Вие осветлихте проблема наистина от най-различни страни и се опитахте да направите известни препоръки към Европейския съюз, като ни представите начините на действие, които имаме на европейско ниво. Разбира се, че свободното движение на стоки, включително и на земя, Европейския съюз няма пряка възможност да се намеси. Но ако гледаме от гледна точка на териториалното сближаване, вие ни дадохте някои насоки за действие. Аз много ви благодаря за това, защото така или иначе трябва да се намери някаква рамка за еднообразен начин на действие действия в Европа. Има много въпроси, но ще задам само някои от тях. В края на е, изложението си говорихте за доброволните насоки, доброволното спазване на насоки. Колко, доколко те са известни, публично известни тези доброволни насоки в Европа, струва ми се, че не особено. А, прилагат ли се те в европейските страни? 125 държави са подписали доброволните насоки, но това съвсем не значи, че 125 държави ги прилагат. Освен това, говорихте за базата си данни, създадена на база матрица поземлена собственост, 3 милиона хектара мисля, че Украина и Русия са били включени в тази площ но при изследванията си достигате до различен брой хектари. Казвате, че ви липсват достатъчно данни. Искам да ви попитам, разгледали ли сте нещата в времето? след тази финансова а, криза в Европа увеличи ли се изкупуването на земя или а, кривата е постъпателна през последните 10-15 години? И последен въпрос. Говорихте за разпределението, колко процента предприятия контролират колко а, площи, говорихте, че 3% контролират 50% от земята в Европа. Тези 3% как са съставени? Аграрни холдинги или са европейски инвеститори или са, или са от трети страни? Разполагате ли с данни или това са ваши предположения? Спирам, за да. А после, може би, ще говоря пряко с вас. Господин Дес, благодаря ви за изложенията. Мисля, че трябва по-подробно да обсъдим тази тема. Разгледали ли сте последиците от най-широко мащабното заграбване на земи в Европа. Имам предвид заграбването на обработваеми земи по време на социализма, когато производителите бяха лишени от поземлените си ресурси и до сега се усещат последиците от това заграбване на обработваеми земи в особено голям мащаб. В Германия действат строги законови разпоредби, но въпреки това сме свидетели на концентриране на поземлена собственост, нещо, което буди у мен много голяма загриженост, например в федералната провинция Мекленбург, предна Померания. Доста се стреснах, когато казахте, че в Румъния стопанства не получават плащания по ОСП, тъй като действа граничната стойност от 5000 евро. Но това трябва да е било решение взето от румънската страна, тъй като в Германия, например, и малките стопанства ползват плащания по ОСП. Взехме решение по-малките стопанства с до 30 хектара да получават субсидии. Същото въжи и за стопанствата с до 46 хектара. Те също получават надбавки от до 2000 евро. Нещо, което за такива малки стопанства е важно. Тази система се прилага в Бавария. Наскоро бях в Тюрингия, където се разгледах едно стопанство с 800 крави и обработваема площ от 3500 хектара но ние ни дадохте, вие ни дадохте данни за 260 в случая, извинете, става дума за 261 собственици, т.е. на собственик се падат по-малко от 3 крави. В случая това дума не за голямо стопанство, а за 261 производители, които съвместно управляват стопанството. И мисля, че то трябва да се квалифицира по-различно от големите стопанства. Ако въведем тавани за плащания, нещо, което обсъждахме по време на обсъжданията за реформата на ОСП, то тогава този модел може би ще бъде поставен на карта, ще бъдат разделяни стопанствата. Никак не е трудно едно по-голямо стопанство да бъде разделено на няколко по-малки. Така ще се загуби ефектът от тавана за плащанията. Как си представяте, освен това, и органа за наблюдение, обсерваторията, която предложихте. Аз принципно съм против създаването на нови структури, но би могло Генерална дирекция селско стопанство да създаде такъв орган за наблюдение. Наистина трябва да се предприемат действия на общоевропейско равнище. Би трябвало държавите членки поне да подават данни за случващото се по места, за да можем винаги да разполагаме с актуална информация, за да можем да наблюдаваме движението на капитал и закупуването на огромни количества земи от страна на големи концерни. Нещо, което не е в интерес на Европа. И така, имам тук е, една молба. Бих искал да повдигнем въпроса за Румъния, защото не съм съвсем убеден, че малките стопанства са изключени от системата за подпомагане. Е, нека това да го обсъдим. Господин Буда има сега думата. Е, не, всъщност след малко. Господин Тарабела сега. De plățile directe din Румъния, но mici. Благодаря, че ни дадохте възможност да се изкажа за преките плащания в Румъния. Малките стопанства получават преки плащания по ОСП в Румъния. Няма проблем с това. Но нашите гости говориха за концентрирането на поземлена собственост в ръцете на крупни инвеститори. Това е вярно. Става дума не само за дружества от Ливан, но за дружества от целия свят. Въпросът е къде попадат парите. Парите вече не достигат до малките, до дребните производители, които всъщност би трябвало да се възползват от тях, а попадат в джобовете на крупните инвеститори. Мисля, че трябва да разработим общо европейски политики за пазара на поземлена собственост. Не можем да го оставим да се развива без никакъв контрол. Ако не предприемем нищо, сами ще си навредим. Предоставяме преки плащания, за да насърчаваме дребните стопанства. Но тези средства попадат другаде. Затова мисля, че парламентът трябва незабавно да предприеме действия. Добре, ако разбрах всъщност добре, оказва се, че малките собственици получават подпомагане. Сега, господин Тарабела, благодаря. Благодаря. Искам да отговоря на господин Дес до 45-та година имаше един вид разделение, след 45-та друго вид разделение. Сега Европа, слава Богу, е единна и демократична. Но капитализмът, дивият капитализъм се шири в Южна Америка, в Азия, в Африка и, за съжаление, също в Европа. Тук не сме изключението. Румъния, разбира се, че там ще има проблем и този проблем ще се обостря в бъдеще, тъй като, тъй като инвеститорите ще вадят колкото могат дивиденти за, на гърба на селските стопани. Същото се случва тук и в Белгия. Преди малките и средни стопани бяха заплашени от съседа, който искаше да им изкупи земицата. Сега това не е съседа, а са големите аграрни холдинги. Господин Пеш, нашият панелист, вече говори за въпроса за предела. 200 хиляди хектара, които бяха предложени от комисията и това предложение успяхме да го отхвърлим в пленарна зала с съответното гласуване, слава Богу. Продължаваме обаче да виждаме как капитализмът става все по-див и по-див и е по-трудно да му се сложи юзда. Ако това е трудно сега, представете си в бъдеще какво ще се случи, когато инвестициите ще са си, инвеститорите ще са си наточили още повече зъбите. Така че трябва да помислим за регулиране, но и в цикличен смисъл цените се променят. Ако зърното покачи цената си неимоверно, няма и да има никакъв смисъл от, евро, от подпомагане, защото пазарът ще бъде единственият е, регулатор. Дори и да искаме, няма да имаме възможност просто да им помогнем. Тоест цикличност и антицикличност. Сега, разделянето на видовете подпомагане. Нека да помислим как стоят нещата в световен мащаб. В Бразилия, в Средните е, щати това подпомагане е разделено. Само ние сме единствените глупаци тук, които ограничаваме видовете подпомагане. Благодаря. Много благодаря. Няма за момента ограничение за изказванията, защото имаме време. Сега обаче почваме да нямаме време, така че моля ви за две минути, а не за три да се изказвате. Ja chciałbym odnieść się do wypowiedzi pani, e, pani Kej, która poruszyła. Благодаря, господин председател. Аз искам да взема повод от казаното от нашата панелистка тя спомена незаконните покупки на земя в Полша. Вярно е, има закон в Полша, който предпазва полските земи, пази ги от чужденци. Въпреки обаче този закон, и вие самите знаете, че има много чужденци, чуждестранни инвеститори, които купуват земя у нас чрез различни посредници, подставени лица и прочие. 200 000 хектара. Споменахте тази цифра и казахте, че явлението е свързано с, е, се произвежда само в е, Западна Полша. Откъде знаете, че това е точно така? Може ли да ми кажете откъде черпите тези статистически данни? Всяка година полският Сейм работи по този въпрос министрът на външните работи на Полша да изнася, представя доклад за поземната собственост закупена от чужденци ежегодно и мога да ви кажа, че тази година споменаха, този доклад споменава само няколко стотици хектара, а вие говорите за 200 хиляди. Разликата е голяма. Откъде вадите тези цифри? Благодаря. Lijepo gospodine predsjedniče. Погледала съм vašu studiju. Благодаря, господин председател. Аз прочетох проучването и видях, че нямате данни за Харватия. Интересуваме да очакваме ли и кога да очакваме някакви данни за нашата страна. Ние сме вече пълноправен член на Европейския съюз. Смятате ли да събирате такива данни? Въпросите, които поставихте на обсъждане, са прерогатив всъщност на правителствата на държавите членки. Те са отговорни за е, начина по който ще стъргува с земеделски звъни. В Хрватия веднага променихме законите след падането на социалистическата държава, така че е, малките собственици е, отново получиха земята си, тя им беше реституирана. Проблемът е, че обаче дребните фермери е, не, са, не могат да оцеляват, защото толкова време не са работили. на базата на а, закона а, земеделската земя беше реституирана, а, но разбира се, че големите концерни тогава бяха по-дееспособни от малките фирми. Сега вече тези големи концерни имат дъщерни фирми, една дъщерна фирма примерно регистрира а, добитъка, друга фирма, се, друга фирма управлява земята. И в момента, в който държавата установи, че дадена фирма разполага само с добитък, а, бе, а няма земя, по една специална процедура и се разпределя и земя, и се дава и земя. И сега какво става? Е, е, концентрацията се задълбочи. Така че от европейско ниво първо трябва да дефинираме първо дали европейската селско-стопанска политика ще се провежда чрез малките предприятия. И ако да, то тогава ще трябва да помогнем на държавите, защото ако няма малки семейни предприятия, малки семейни ферми, няма да има живот на село е, и, и, и селата ще отмрат. Всички знаем, че фермерът допринася не само за разнообразието на видовете, той произвежда нашия утрешен хляб и благодарение на него има живот на село. Всички тези фактори трябва да се вземат предвид и когато се говори за земеползването в Харватия, малките семейни предприятия всъщност въобще вече не са жизнеспособни, защото нямат възможност да оцеляват. Трябва да се направи нещо. Въпросът е у нас в Харватия дали е, имаме големи чуждестранни или големи национални ферми. Всъщност това не е важно. Важното е, че малките предприятия изчезват. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря за това проучване. Поставено е едно начало. От 35 години се заминавам с селско стопанство. Винаги е имало структурни промени. До известна степен те са и необходими на времето преди 30 години имахме 18 хектара, в момента обработваме 70 хектара в нашето предприятие, тъй че едно себе... Не ме ли чувате? Няма ли превод? No translation? It's okay? Familie защото все пак едно семейство, което работи, трябва да и да печели за това. Трябва да се разрастват предприятията. Но естествено, че в много отношения има какво да се критикува. В Германия има строго законодателство и за, за собствеността, и за а, арендирането на земя. И въпреки това, това законодателство не е достатъчно, за да гарантира равновесието. За мен е важно, че сега се поставя едно начало – но аз бих искала в рамките на Генерална дирекция Агри на комисията да се проведе а, допитване до всички държави членки, за да се събере база данни. Защото без такава база за данни, без точна снимка на отделните страни няма да можем да направим нищо в Германия. Малките предприятия са обект на насърчаване. В други а, е, а, е, страни все още премиите са а, е, обвързани с, коли... с производството. Така че е, е, за мен е много важно и да пазим частната собственост на земеделците. Значи първо трябва да съпоставим данните за страните, законодателството им, да видим какъв процент от земята е собственост, какъв, земят, е, какъв процент е под аренда. Всичко това ни трябва като информация, за да можем да направим правилните изводи. Едва когато направим това, вече ще можем да боравим с факти и да мислим дали трябва да се направи нещо на ниво Европа. Пан посел Денано. Благодаря, господин председател. Много ми е приятно, че присъствам на този дебат, защото наистина това е важен, важен дебат, който трябва да продължи да ни е, занимава, защото бъдещето на Европейския съюз, териториалното равновесие зависи от селското стопанство и от развитието на селските региони. Така че ако има концентрация на собствеността, трябва да и се противопоставим, защото тази концентрация води до опустиняване, ако мога така да се изразя, до отмиране на селата. Ако, ако губим работни места заради концентрацията, това ще означава повече хектори, по-малко хора – Следователно, трябва да се борим с нея. Защо се получава, защо се произвежда тази концентрация? Защото има хора, които отстъпват е, земите си, защото им трябват пари. Обикновено това е гаранция, това е нещо като пенсионен фонд за тях. Следователно, трябва да изнамерим формула, която да дава възможност на тези хора, които искат да се е, пенсионират, да преотстъпат земите си на младежи, които желаят да бъдат селски стопани. Имам два въпроса сега за изследването. Първо, е, за въздействието. За въвеждането на селски земи в градска регулация. Това това ще ни помогне да разберем корените на явлението. И след това, дали сме преценили какво влияние може да окаже залесяването на селски, на обработваемите земи. Градската регулация и залесяването. Това са ми двата въпроса. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Да, наистина. Въпросът с концентрацията, укрупняването на фермите. Точно това е визитната картичка на нашия европейски модел и на конкурентоспособността на селското ни стопанство на световната арена. Благодаря są bardzo ciekawe informacje. Myślę, że problem jest tak duży. Благодаря, благодаря на нашите панелисти. Изключително интересна презентация, изключително интересни изводи. Смятам, че си заслужава доклад по собствена инициатива от наша страна. В Польша, например, ние сме изправени пред следният факт. От няколко години насам поляците са наистина изплашени от тази практика. От 1 януари 2016 година дали няма да се окаже, че полските земи ще бъдат разпродавани е, на чужденци. Това се превръща и в социален проблем, в възлов такъв. Освен общите изследвания, които се осъществяват за целия Европейския съюз и за промяната в структурата на собственост, трябва да се държи сметка и за конкретната проблематика на източна Европа. У нас земите струват ефтино, по-ефтини са, отколкото в Западна Европа и това разбира се привлича инвеститори. Но местното население, местното население би искало. И то да има възможност да запази обработваемите си земи и да разчита на национална защита за, този, за това национално благо, което попада в лапите на чуженци. Имам сега още един въпрос. Искам да Питам и аз, откъде черпите е, вашите данни, откъде е, знаете, че тези статистически данни за заграбването на земи в Польша са верни? Благодаря. Euh, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на нашите двама а, панелисти. Много интересно представене. Освен това, ни карате и да се замислим за, каква, за резултатите от нашата собствена политика в, в областта на селското стопанство и не винаги сме на а, висота. Така че и идеята за доклад по собствена инициатива е много добра идея, така че можем да започнем с други думи да работим по реформата на ОСП, предвидена за 2000, след 2020 година, още сега. Въпросите, които бяха повдигнати тук, са наистина много важни поземлената собственост като ресурс за развитие, както и като, както и като проблем на държавно управление. Това е изключително важно в условията на променливи цени. Вчера Говорихме за генетично модифицираните организми, така че когато говорим за каквото и да било свързано с околната среда и с развитието на селските региони, не може да не си поставяме въпроса за това доколко са ефикасни нашите държавни, нашата държавна стратегия за развитие, публичната ни стратегия в тази област. Концентрацията на земите и решението, например, да не ограничаваме да не налагаме пределна стойност на помощите, това всъщност е, отключва целият потенциал, който инвеститорите в подведена собственост е, търсят. Нещата се превръщат в единствено финансови дела как да гарантираме развитието на селските региони, ако всичко ще измерваме само с финансовата им стойност. И сега и от мен въпрос, ако обичате, пак за това, откъде идват вашите статистически данни. Откъде идват тези статистически данни, защото ако ще се базираме на тях за политически анализ, трябва да знаем с какво си имаме работа концентрацията. Пак искам да ви питам за нея. Тя е, е явление характерно за всички държави, по един и същи начин ли се получава или има различия, особено в тези най удалечени или най-уязвими територии. Там ли най-много концентрация има. И накрая, как казвам, че трябва възможно най-бързо да започнем разписането на доклад по собствена инициатива. Благодаря. Ребега. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Într-adevăr, uh, acest proiect... Благодаря, господин председател. Наистина, проведеното проучване е храна за размисъл за нас. Но, както каза колегата, трябва да знаем от какви източници сте почерпили данните си. Защо? Защото проучването цитирате статия от Вестник. Това е всъщност интервю, дадено от министър на селското стопанство. Важно би било, според мен, компетентните в държавите членки институции да поддържат връзка с вас. Важно е вие да се свържете с тях, за да получите добра информация. А ако цитирате статии от вестници, мисля, че разискванията ще поемат в погрешната посока. Както каза господин Дес, може да останем с погрешното впечатление, че румънските производители не получават директни плащания, но те получават такива плащания от определена граница нагоре. Няма разлика между румънските производители и тези другаде в Европейския съюз. Освен това, в рамките на програмата за развитие на селските райони, румънските производители получават допълнителни плащания. Така се насърчава производството. Какво е становището на комисията по проведеното проучване? Има ли въобще днес тук представители на комисията? Много би било интересно да узнаем становището на комисията. Още нещо. Би било важно да предложите и решения от статистическа гледна точка. Как да предотвратим заграбването на европейски обработваеми земи от страна на чуждестранни лица? можем да изтегнем това, като дадем възможност на нашите производители да закупуват земи. Мисля, че тук по-активна роля трябва да изиграят държавите членки. Приветствам проучването, приветствам и идеята за доклад по собствена инициатива, но трябва да имаме и подходяща информация от компетентните органи. Благодаря, господин председател. Наистина много интересно проучване. Аз не можах да присъствам на представенето и ще трябва да я препрочета отново. Смятам обаче, че нещата са малко по-сложнички, отколкото не ги се представят. За какво става точно дума? За собственост на земите или за експлоатация на земите? Поземлената собственост продължава да се бъде правомощие на държавните членки и в държавите членки знаем, че законите са различни. Това не е отразено в доклада. В Франция, например, след, земите 70, след войните 75% от земята беше собственост на селските стопани. Сега само 15% от земята е в ръцете на тези, които я обработват. През последните години е, бяха обнародвани много закони именно против е, окрупняването на земите, за да продължава социалната е, тъкан да бъде жива в селските региони. Сега, поземлената собственост може да има няколко видове форми. Кой е главното обработващо лице трима, четирима, петима дребни собственици или пък някоя аграрна огромна фирма, холдинг, която си няма и представа как всъщност се обработват земите, просто държи в ръцете си собствеността. Това е, е важното тук. Аз, например, произхождаме от е, един планински регион, където земята може да се обработва само 3 месеца в годината. Следователно, е, там се селските стопани имат една, две, три ливади или ниви в е, долините и огромни площи в планините, които просто не се обработват. Така че смятам, че трябва в такъв един вид проучвания да се говори за конкретната социална, географска, даже и релефна специфика, да не говорим пък за законодателството в държавите членки. Сега, за градската регуляция. регулация. В Франция има 100 депутати департамента, така да се каже, региони. И в много от тях натиска на градската регулация на последък е толкова, че всъщност и толкова силен, че дори изчезват обработваемите земи. Е, същото се отнася и за залесяването. Много от обработваемите земи в крайна сметка биват покрити с огромни горски мативи. Хубаво е, значи, човек да има глобален подход и да обсъжда какво е въздействието на подпомагането, но да не забравяме, че има и много други фактори, които влияят върху явлението. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Отчасти съм изненадан от дебата, който водим тук. Смятам, че ако се вгледаме в основните тенденции в Европа, е малко прекалено да говорим направо за заграбване на, на земи. Действително, сигурно има сделки, които попадат в тази категория, но има и редица продажби на земи, които водят до това, примерно, семейно предприятие да се разрасне. Или, както каза румънския колега, аз пък съм италянец в Италия, много млади хора през последните години започнаха селскостопанска дейност в Румъния и в момента са фермери в Румъния. Това заграбване на земя ли е? Нещо лошо ли е? а, защото тук една от преждеговорившите каза, препродаждата пъта на земя винаги е нещо лошо, но все пак а, свободата на установяване и свободата на движение са два основни принципа в Европейския съюз, които трябва да се зачитат и ако в Унгария е имало описаната ситуация, тя е била на лице, защото не е имало друга възможност. Но това, което е интересно в проучването, и тук смятам, че авторите му са прави, е, че а, трябва да се вгледаме в въздействието на нашата политика върху процесите на концентрация. Ето в Италия, например, може би трябва да се вгледаме кои са тези 3%, които получават 50% от плащанията. И трябва да ви кажа, че вероятно това са най-вече хора, които нямат нищо общо с селското стопанство. Ето това трябва да проучим на фона на факта, че в днешния финансов свят печалбите стават все по-трудни и предприятията, които имат а, капитал, предпочитат да го влагат така, че печалбата от капитала да им е гарантирана. А, инвестициите в земя са сигурни инвестиции, носеща, си, носещи сигурни лихвени печалби. Едно слово коментажа. В Polsce са припадки, gdzie Позволете ми един коментар във връзка с това, което беше казано. В Полша, например, има случаи, когато, да кажем, холандец купува 100-150 декара, хиляди декара, те живеят в Польша, обработват тези земи и това е нещо много положително, когато става дума за лица, живеещи у нас в Польша, Ние харесваме този вид концентрация на поземлена собственост, но според нас за узурпиране на земя се говори, когато тя не се използва като селско стопанство Банска. Благодаря, господин председател. Мисля, че собствеността е нещо важно. Някога Карл Маркс беше казал, че собствеността а, покварява обаче мисля, че а, собствеността трябва да бъде стабилизираща за обществото. Значи трябва да е разпределена справедливо, защото в обратния случай ще е дестабилизираща. А селско-стопанствата собственост е специфична собственост и си струва да се занимаваме с нея. Сега искам малко да ви вгорча дискусията. Не можем да държим отговорни преките плащания за всичко. В Германия цените са такива, че преките плащания нямат никакво значение. Хората купуват земя, независимо от това дали имат право на такива плащания или не, и дали, или дали някога ще ги получат. Това просто като вметка. Три неща съм си отбелязал. Първо, много съм благодарен, че има такова проучване. Нуждаем се от повече анализи но нуждаем се и от а, а, обща база за тези на, от, на тези анализи. От 23-та страница нататък се вижда, че базата не е еднаква на това проучване. Значи, когато се прави анализ, е, заедно с държавите членки трябва да се разработи такава система, че данните да бъдат съпоставими. Допускам, че в повечето случаи вашите данни не са съпоставими. Съгласен съм с предложението Генерална е, дирекция Агри да се използва а, е, като събирач на база данни. Защото така можем да съпоставим начина по който се разпределят плащанията, каква е конкуренцията и така нататък комисия, тогава може да мислим какво трябва и какво може да направи Европейския съюз по този въпрос. Но още веднъж ще повторя, собствеността е важна, собствеността върху земята е специфична форма на собственост и за това трябва да и обърнем специално е, внимание. Така че съм съгласен да има доклад по собствена инициатива, за да имаме възможност и в пленарна зала да обсъждаме въпроса. Пан посел Янус Бочаровски. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za ten. E, Благодаря, господин председател. Благодаря и за проучването, съдържащите се в него данни до голяма степен съвпадат и с нашите констатации в Полша. Искам да добавя нещо за укрупняването на поземлената собственост. Защо има все по-голям стремеж към притежаването на по-големи площи? Бе проведено едно проучване в Финландия получих данни от Финландското министерство на селското стопанство. През 1990 година там е имало 130 000 стопанства, като общо стоеността им е възлизала на 8,6 милиарда евро. Сега в момента има само 55 000 стопанства, като стоеността им възлиза на половин милиард. И от тези укрупнени стопанства проистичат по-малки доходи в сравнение с по-малките. Когато стопанствата се окрупняват, целта е не да се увеличи обема на продукцията или да се прилагат интензивни методи. Опитваме се да намалим количеството на продукцията. Затова е и важно в рамките на сълскостопанската политика да не се допуска концентрацията на поземлена собственост. Това не е в интерес на сълскостопанските производители, не е благоприятно и от екологичен аспект. Какъв вид селско стопанство искаме да наложим? какъв да бъде моделът му. Мисля, че моделът зависи от конкретните условия в държавите членки, но ще трябва при всички положения да създадем благоприятни условия за малките, за семейните стопанства, за да не се натъкват те на пречки при работата си. Още един коментар. Изправени сме пред голям проблем, тъй като няма равнопоставеност по отношение на конкуренцията. Западна Европа е изключително заможна, а източноевропейските държави членки са много бедни, от което проистичат големи разлики в конкурентоспособността им. Трябва да предприемем нещо, за да преодолеем тази пропаст. Производителите в източна Европа трябва да получат защита ако напълно либерализираме пазара на поземлена собственост, то напълно ще лишим тези стопани от доходите Ако позволите да му да допълня, че размерът на малките стопанства е променлив. И от тук, тук трябва да си задаваме въпросите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Нека да започна от там, че изследването наистина е много важно, тъй като земеделските земи са изходна точка за всички политики, които правим в Комисията по земеделие, тъй като на нас не трябва територия. От тук нататък, нека да погледнем като институция, която трябва да, да осигурява социална отговорност. Защо да го казвам това? Тъй като инвеститорите, те търсят печалба. Това означава, че те имат стремеж към а, да, изкуп, да изкупуват земеделски земи, които да им носят печалба. Това означава какво правим с ерозиралите почви. Затова на, а, призовавам, присъединявам се към колегите, които искат доклад по собствена инициатива, за да може наистина да излезем с предложение какво правим от тук нататък. И решенията са да съберем а, добрите практики от всички държави членки. Например, в България, България доен в справянето с ерозиралите почви което означава, че по този начин може да се развива земеделската земя. Нека да не забравяме, и това ще го кажа като социалист, че а, обработването на земеделските земи от а, повече, а, повече хора осигурява работна ръка. А, земята е поминък, земята е препитание, земята е осигуряване на, на, на хора в земеделските райони. Тъй като ние, когато имаме концентрация, когато се опитваме да а, концентрираме земеделието в, или да го укрупним от една страна, получава се, че след време искаме пък да стимулираме земеделските райони, които са обезлюдени, високопланински региони и така нататък. Ако искаме да водим една целенасочена и справедлива политика, първо трябва да видим директните плащания къде отиват, тъй като се получава, че ние уж от добри намерения чрез директните плащания а, осигуряваме финансиране на инвеститори, които все повече концентрират а, си и изкупуват все повече земеделска земя, като я вземаме от обикновените хора, от истинските земеделци и я даваме на хора, които искат а, да, само да печелят. Благодаря. Дякую, пан посел Ердос. Köszönöm szépen a Az előadó szóba hozta a magyar zsebszerződéseket, Hauslin képviselő úr pedig... Благодаря ви. Говорихте за положението в Унгария и модела, който се прилага към договорите за покупко-продажба там. Господин Дорфман се изказа в подкрепа на този модел. Допуска се, че той е законен. Нека ви обърна внимание на следното. Унгарският закон за селското стопанство и поземлената собственост се основава на законовите разпоредби във Франция и в Дания. А що се отнася до модела на сключване на договори за покупко-продажби на земя, нашето правителство вече предприема мерки, В западната част на Унгария австрийски селскостопански производители закупиха земи, като използваха фиктивни купувачи. онова, което работи като законови разпоредби в Франция и Дания, би трябвало да се работи и в Унгария. Онова, което е законно в Дания и Франция, би трябвало да е законно и в Унгария. Odpowiedzi за мека пан poseł Калиновски. Дякую bardzo, пан przewodniczący. Господин Клиновски има думата сега. Благодаря, господин председател. Това проучване е добро начало. Благодаря за него и благодаря за това, че очертавате обезпокоителните тенденции за укрупняване на земите. Също ни дадохте и примери за спекулативна покупка на земи, особено в източната част на континента Румъния, Полша, Унгария. Споменахте и фигурата на подставеното лице. Да, това са всъщност хора, които са полски граждани, следователно имат право да купуват е, обработваеми земи в Полша. Какъв е обаче сега проблема? Проблема е, че получават финансиране. Финансиране от чужди инвестиционни фирми. След е, изтичането на известен, известно време след което вече ще има право и чуждите граждани да купуват земи в Полша, след като приключи този преходен период, вече няма, процесът ще бъде неуправляем. Както посочи унгарският колега, в правните системи има съответни правни фигури, има регулаторни агенции, които регулират покупко-продажбата на обработваеми земи. Има и предел, а именно 350 хектара, които ако бъдат изнесени за продажба на пазара, ще могат да бъдат закупени преимуществено от аграрна холдингова фирма. За друг размер стопанства, трябва собственика да бъде само едноличен търговец или физическо лице. Ако фирма е купувачът, то тогава сделката се регулира от разпоредби, в които, за съжаление, има правни луфтове, отваря правни вратички. Именно там се промъкват спекулаторите. Проблемът, с други думи, е сериозен и ще става все по-сериозен. Днес Европейската комисия, която е пазител на договорите, днес, значи, тя твърди, че проекто законът, проекто закона, който цели да запази собствеността, този значи закон Европейската комисия твърди, че е противен на европейското право. Следователно, ние в парламента трябва да се произнесем и да приканим Европейската комисия да промени начина си на мислене за момент. Европейската комисия, с други думи, работи за спекулати... спекулиращите с земи. Благодаря. Много благодаря. Сега давам думата на генералната дирекция от Европейската комисия, която работи по тези въпроси. Uh, uh. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността накратко да се изкажем по това проучване. Първо, явлението, за което говорим е с много по-широки мащаби, отколкото допускаме заграбването на обработваеми земи, изкупуването им в голям мащаб изключително сложно явление, което трябва да бъде проучено подробно, но това се затруднява от факта, че липсва информация в това число и на ниво държави членки. Благодаря ви, че се опитахте да попълните тази празнота, но в проучването се смесват различни идеи, различни първопричини. Не се дава точно определение на заграбването на земи. Само частично се тълкуват данните като тълкуването е и пристрастно, мисля, че Мога да дам и един пример. Ползват една оценка на Европейската комисия за въздействието на преките плащания върху структурните промени. Структурните промени се ускоряват, тъй като директните плащания се отделят от количеството на продукцията. И тази констатация се използва от вас, за да правите изводи за заграбването на обработваеми земи. Признавате, че има оспорвани дефиниции на това понятие, че няма един единно тълкуване, но въпреки това смесвате укрупняването на собствеността, структурните промени, преките чуждестранни инвестиции с явлението заграбване на обработваеми земи. Проведохме две оценки на въздействието при последната реформа на ОСП и при проверката на състоянието на ОСП. Възложихме и анализи на външни изпълнители, за да установим връзката между пазара на поземлена собственост и директните плащания. Данните, които използвате, конкретните примери по места, които давате, не показват точно явлението мащаба на явлението. Говорите за 166 000 хектара, спирате се и върху конкретни примери в някои държави членки. Но със всичко това показвате всъщност, че явлението е маргинално, тъй като данните, които давате, съответстват само на 0,1% от общия размер на обработваемите площи в Европейския съюз. И дори и този процент да се увеличи, ще продължава да е нисък. Освен това, анализът ви на мащаба на окрупняването на поземлената собственост включва само стопанства с 100, с размер на площа 100 хектара, над 100 хектара. Но не вземате предвид други фактори като например вида култури, които се отглеждат и други. Концентрирането на поземлена собственост, заграбването на обработваеми земи, описвате тези явления, без обаче да се съсредоточите върху множеството първопричини за структурните промени, множеството първопричини довели до укрупняването на стопанствата. Не разглеждате явлението и в по-широк политически контекст трябва да се отчете също, че в различните държави членки действат различни нормативни бази, не само за прехвърлянето на земи, но и за тяхното наследяване. Отдаването на земи под аренда е със средна стойност около 50%. Понякога разпределянето на плащанията се свързва в проучването с заграбването на обработваеми земи, но не отчитате, че разпределянето на плащанията е обвързано с настоящата структура на стопанствата. Преди 20 години плащанията се основаваха на производство от миналото, а сега се основават на размера на площите, но винаги разпределянето на плащанията ще е неравномерно. Що ще е неравномерно? освен ако не стигнем до едно нереалистично идеално положение, при което всички стопани разполагат с еднакви площи. Връзката между агрохолдингите, концентрацията в веригата на доставки на храни, няма данни за връзката на тези явления с заграбването на обработваеми площи. А тя трябва да бъде разглеждана диференцирано, тъй като положението в отделните части на Европейския съюз е различно. Трябва да се отчетат и аспекти, като обезлюдяването на селските райони, пречки пред навлизането на пазара, най-вече за младите стопани, както и въпроси свързани с продоволствената сигурност. Интересни са три основни констатации от разискванията. Първо, слайда, на който представихте различните елементи на ОСП. Можем да говорим за това как следва тези елементи да бъдат комбинирани на ниво държави членки. Но основните елементи на ОСП извеждат на преден план и главния ни приоритет, а именно земеползването. Предлагате още две альтернативи. Ограничение върху трансфера на капитали с цел закупуване на земя. Земята е постоянен фактор и за това земите обикновено представляват и две трети от собствеността на стопанствата. Въпросът е дали да работим за справяне с лошото функциониране на пазара след като то вече е факт. Дали тогава да има държавна намеса или следва да се опитваме да предогадим лошото функциониране на пазара и така да действаме превантивно вместо само да реагираме. Третата альтернатива, която предложихте, бяха антицикличните плащания. Тази альтернатива бе приложена в САЩ. Видяхме какви бяха резултатите там. Наблюдаваха се две крайности ефекта от колебанията в цените бе понесен от други. Единственият несигурен фактор, с който се сблъскваха производителите, бяха климатичните условия. В а, млечния сектор, например, антицикличните плащания доведоха до това, че тези, които наистина се нуждаеха от тях, получаваха прекалено малко и обратното, тези, които не се нуждаеха особено, получаваха прекалено високи суми какво всъщност трябва да предприемем. Трябва да се съсредоточи много повече върху детайлите, да се стремим към получаването на по-добра информация. Скоро ще се проведе структурно проучване, което ще ни даде възможност да разберем какво точно се е случило в селското стопанство в Европа през изминалите години. Мисля, че по пана повече, запевне... Мисля, че след това изказване всъщност ще помолим комисията да ни изготви специален документ по този въпрос за есента, за да може да разберем точно, точно в какво се изразяват аргументите, които тук получихме в първият им вариант. И така, сега давам думата на експертите за за заключителни бележки. Не влизайте в полемика, ако обичате. Благодаря ви. Благодаря ви за разнообразните и многобройни въпроси, които ни зададохте. Изключително е вълнуващо човек да предизвика такъв а, а, ефект с а, представенето си. По въпроса сега откъде идват нашите данни често бе задаван този въпрос. Ще го прочетете, например, в списъка с библиографски източници, но да ви посоча Factor Markets Research Series, това е, е нашият спонсор и принципно, от 2012 година са основните ни данни за регулаторните рамки на селско-стопанският пазар. Оттам черпим повечето от цифрите за източноевропейските цени. Също така имаме и данни от Европейският економически и социален комитет. Радвам се сега, че чух, че от ваша страна ще има такава идея за доклад по собствена инициатива, както всъщност и, и Косок, откъдето ние почерпихме а, е, информация. През 2015 година бяха публикувани статистически а, е, данни и е, тези данни произхождат пак от въпросния доклад по собствена инициатива на ИКОСОК. Оттам идват нашите данни на слайда с развивките по държави. Имаме и 13 е, национални доклада, разписани в съдействие с изследователски, изследователски институти, граждански организации, правозащитни организации, неправителствени организации и така нататък и така нататък. Оттам идват и е, голяма част от е, нашите статистически данни, които днес е, ви представихме или поне частично в презентацията си. Не знам дали ви задоволява тази информация за нашите източници, останалото в биографичната, библиографската справка. Извинете. Сега, за аргумента, по повод на необходимостта от европейска реакция на заграбването на земи. Очевидно е наистина, че това е така. Има някои примери за положителен опит в държави членки. Франция е един такъв пример за и особено факта, че там местната управа се явява регулатор на сделките с поземлена собственост. Така или иначе обаче е необходим повече европейски импулс в тази област. Не знам дали именно с регулаторни мерки ще се постигне това или по някакъв друг начин, тъй като земята може да бъде схващана в различни, като различни правни фигури. Тя е поземлена собственост, тя е обиталище, ако е свързана или ако се анализира в областта на политиката за сближаване или пък е средство за производство, ако се разглежда в областта на ОСП и така нататък. Така че няма как с толкова различни и раздробени дефиниции да се стремим към едно холистично тълкуване на явлението. Ето за това, може би, насоките за социално отговорно управление на земите трябва да си поставят за цел търсенето на такъв холистичен подход. По повод на това какво правят държавите членки конкретно по повод на насоките за поземлена собственост. Тези насоки съществуват и сега трябва да се прилагат. Така, или иначе обаче и вие самите споменахте, че въпросните насоки са разписани стрикно само на хартия, след това в различните държави и членки се прилагат по различен начин и това не е нищо типично само за Европа, навсякъде по цял свят е така. Прилагат се в зависимост от интереса на конкретната държава членка. Знам, че Германия, е, Холандия и Франция е, специално разработват стратегия за това как да прилагат на практика тези насоки за управление на поземната собственост. Въпросът за хоризонта, за времевият хоризонт и дали е, се покачват или спадат сделките с е, обработваема земя. Не сме направили разбивка по години и не сме преценили точно кога се покачва, кога пада, но можем да кажем, че в общо погледнато сделките се повишават. 21 страница от доклада, например, ако обърнете и вие на нея, ще видите графика, графика, която извадихме от Factory Markets Research. Именно там показва, че от 2003 до 2008 расте, ръстът е бил значим. Най-вероятно свързан и с инфлационният натиск върху цената на поземната собственост, разбира се, им оказа влияние и световната продоволствена криза, която се развихряше именно по онова време. Разпределението на поземлената собственост в едри или дребни стопанства, дали са крупни или дребни тези стопанства. Може да намерите информация за това в същия доклад на 24-та страница. Там има графика. Казваме, че съгласно данни на Евростат, големите селски стопанства представляват голям економически актив, особено ако са над 1000 хектара те всъщност заемат е, една пета от е, европейските обракотваеми земи. Да, мисля, че ми свършва времето. Благодаря, приключвам значи. Аз нещо да добавя, ако позволите. Най-напред да ви кажа, че по повод на статистиката и данните, откъде, ги черпим. Черпим ги от държавите членки. Проблемът е обаче, че ОСП остави на държавите членки свободата да дефинират какво значи селски стопалин, поземлен собственик и така нататък. Следователно, нашето, нашият доклад не може да извади общи изводи от различни географски национални реалности, особено ако нещата се дефинират по различен начин в България, Румъния и прочее. Какво направихме, значи? Направихме следното. Изра... Изтеглихме тези данни, които могат да служат за целите на сравнението. Разбира се, е, пак повтарям, че тези данни не са изчерпателни но са показателни за етапа на развитие на ОСП в него момент. Източна Европа сега. През 2004 година по време на разширението държавите членки имаха една хаотична, нека да наречем, социално-економическа организация. Именно това показва и нашият доклад. Той държи сметка за политическото измерение на събитията по онова време, а не само на социалните и економически реалности. Поземлената директива на ФАО също е документ, на който сме се основали по повод на неравнопоставеността на различните държави членки в системата за подпомагане и директни плащания. Наистина осъзнаваме, че има такава реалност, но не можем да предлагаме крайни мерки, като например ограничаване или премахване на крупните селски стопанства, по-скоро изнамер, да изнамерим начин за подпомагане на дребните и средни собственици това е предизвикателството. Имаше и други въпроси, на които няма обаче да се спирам конкретно. Благодаря. Мисля, че шкода, че trochę zabrakło час już dla Państwa. Много благодаря. Наистина, Жалко е, че не получихме отговор на всички въпроси, но презентацията бе толкова, толкова подробна, че в крайна сметка почти е, всички проблеми, които поставихме след това, бяха повдигнати в началната презентация. Да, Подготовката на един доклад означава всъщност подготовка на инструментите, с които той след това ще бъде разписан. Благодаря ви отново и стана ясно за всички ни, че въпросът е съвсем не е изчерпан. Има, има много източници на информация, но тази информация трябва да се анализира. Някои източници на информация идват от университетски е, проучвания, които е, след това придобиват собствен, така да се каже, академичен живот и се отдалечават се повече и повече от е, практическото им приложение, но това е, е друг въпрос. И така, минаваме по-нататък по дневния ред, минаваме към 12-та точка на нашия дневен ред за зоотехническите и генеалогични условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях. Благодаря. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le texte sur lequel nous... Благодаря. Текстът ни дава възможност отново да Подчертая важността на този е, въпрос и на е, генетичният фон тези животни имат специален примус, принос към економическото развитие на въпросния регион и на Европейският съюз. Съществуват за момента няколко директиви и целта е да бъдат обединени в един единствен регулаторен корпус. Упражнението обаче не е само да се подреждат съществуващи документи в нов. Европейската комисия по-скоро предлага нов подход към селекцията на животни и да се подбират тези раси, които ще от чието отглеждане ще има най-голяма полза. Принципно погледнато аз съм за а, този подход, но трябва да се направят някои изключения. Какво имам предвид? Най-напред. Искам да подчертая необходимостта от по-добро дефиниране на какво значи раса или по-скоро порода, както и селекционни практики големите, важните европейски е, породи са всъщност е, познати в е, международен контекст. Малките и по-слабо представени породи не трябва обаче да бъдат заплашени от изчезване, защото те представляват част от европейското биоразнообразие. Следователно смятам, че трябва да бъдат защитени. И как чрез разписване на конкретни цени и е, стартиране на програми за опазване на биоразнообразието в даден регион. И нещо, което ме вълнува, но не фигурира в доклада, а именно сътрудничеството, трансграничното сътрудничество на съответните комитети по генетична селекция. Европейският съюз трябва в още по-голяма степен да улеснява провеждането на такива инициативи, трябва да имат надежни данни, съвместими или тяхното интерпретиране в различен контекст да бъде съвместимо с нуждите на различните държави членки. Бих искал да чуя какво мисли е, Европейската комисия по този въпрос. И накрая последният, последният ми пункт е клонирането. И за това колко то е своевременно. Други текстове, различни от тези технически текстове, които са разписани в доклада, не са, според мен, подходящи за привнасяне в е, сегашният ни изходен текст. В е, противен случай просто бихме смесили е, много неща на едно място, без те наистина да са съвместими. И така искам да кажа, че подкрепям подхода на комисията и се отразява спецификата на сектора. Смятам, че е, трябва допълнително обаче да се работи за подкрепяне на разнообразието на породи на някои определени региони. Текстът е с общ характер. Има, пак повтарям, е, специфични характеристики за една или друга порода или животински вид. Имам предвид е, еднокопитните е- Големите, важните, представителните конски породи са всъщност международни. Европа днес е сред лидерите в коневътството. Тук са разположени международните асоциации. Трябва да се гордеем с тази си позиция и именно в по-голяма степен да се грижим за родословните книги на тези световни породи. Благодаря на всички, тези, които ми помогнаха в началната фаза. Графикът е 25 за предлагане на изменения. След това започвам и се надявам преди да изляза в отпуска да приготвя и изменения, компромисни изменения и целта е да гласуваме към средата на септември. Благодаря. Много благодаря. Сега давам думата за изказване, но по минута. Господин Хойтема, благодаря на, за отличния доклад. Нашият докладчик Сянка, господин Федер ли днес не може да присъства. Ще се изкажа от негово, но всъщност и от своя име, тъй като напълно приемам неговата позиция. Докладът, докладчикът според нас свърши добра работа. Одобряваме в голяма степен доклада. Ще се спра само върху някои не толкова важни моменти които обаче смятаме, че трябва да бъдат обсъдени. Както заяви докладчикът, коневътството не бива да попада в приложното поле на текста. Не би следвало в приложното поле да се включат и други еднокопитни, като крави и други, защото за тези животни развъдните сдружения са организирани по-различно но както каза докладчикът, би трябвало да внесем няколко изменения, за да доизясним този въпрос. Друг въпрос е свързан с функционирането на вътрешния пазар. Напълно съм съгласен с докладчика за това, че трябва да внесем някои изменения по отделни параграфи, за да защитим редките породи и за да опазим биологичното разнообразие. Но биологичното разнообразие не бива да се използва като претекст за протекционистки мерки спрямо развъдните сдружения на отделни държави. Ще трябва да има възможност за внос на зародишни продукти и от трети страни. Не бива биологичното разнообразие да се използва за защита на националните развъдни сдружения. Това е всичко от моя страна. Благодаря. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să avem în vedere. Благодаря, господин председател трябва да отчетем факта, че докладът е продиктуван от желанието ни да намалим бюрократичната тежест. Но трябва да вземем предвид редица аспекти, свързани с развъдната дейност и търговията с разплодни животни. Благодаря на докладчика за изготвения текст. Като цяло, сме съгласни всички промени, всички идеи, предложени от докладчика. Но за да избегнем приемането на делегирани актове, трябва да сме по-внимателни. В момента действат някои много добри идеи. Ако обаче не се приемат никакви делегирани актове, може да се стигне до отлагане на реализирането на проекта във времето. Що се отнася до определението на понятието порода, предложихме на докладчика много подробно определение, но в крайна сметка възприехме неговото. Това бе продиктовано от правни съображения. Знаем, че е много трудно да се намерим ясно определение. От друга страна, трябваше понятието да бъде по-ясно определено на общо европейско равнище, така че да не се предприемат дискриминационни мерки спрямо определени породи. Като цяло е много трудно да се изтълкува това понятие, много е трудно да му се даде определение. По въпроса за зоотехническия регистър, той се управлява от развъдна структура, от обща развъдна структура. Но в Румъния и някои други източноевропейски страни зоотехническият регистр се управлява от Централната изпълнителна власт. По точка 14 Съгласни сме с това, че в няколко държави членки вече действат механизми за уреждане на спорове. Те са предвидени в законодателството на тези държави. Конете, според нас, трябва да бъдат уредени в отделна глава, както предлага и докладчикът. Трябва да дадем и по-точно определение на понятието зоотехнически, тъй като в много държави членки действат различни определения. Благодаря още веднъж на докладчика, благодаря и на колегите, които участваха в работата по текста. Надявам се, че ще приключим колкото се може по-бързо. Ja, ich kann es kurz machen. Ich danke Аз ще бъда съвсем кратък. Благодаря на докладчика за отличната работа. А, искам да се съглася с него, че по принцип не бива да имаме такова законодателство за развъждането, което да увеличава разнообразието в Европа, а не да го ограничава. И мисля, че някъде в доклада това трябва да се каже ясно. Ние нямаме проблем с регламентацията и унификацията. Проблемът ни е изчезването на раси и видове в Европа. Мисля, че точно на този момент трябва да наблегнем. Това, което подкрепям също така е, че трябва да се засили е, ролята на е, здравето на животните в областта на развъдната дейност. Е, например, при развъждането на едър рогат добитък здравето почти не играе роля. Също така подкрепяме изменения 8 за биологичното разнообразие – така че в заключителното обсъждане сигурно ще намерим компромис с автора. Мерси, Агно. Благодаря, господин Агно. Благодаря, господин председател. Когато говорим за нови законодателни актове за развъдните сдружения и въздействието им върху моята страна, Обединеното кралство, има няколко основни според мен момента. Не е ясно според мен дали регламента допуска възлагането на развъдната дейност от страна на развъдните сдружения на външни изпълнители. Някои твърдят, че това ще е възможно, други не. Би ми се искало този въпрос да бъде изяснен. Освен това, дава ли регламентът достатъчна възможност за разработването на разплодни програми, които може да са в разрез с декларираната програма на развъдните сдружения или пък целят създаването на нова порода. Нека ви дам пример. Ще трябва ли да се създаде развъдно сдружение, за да може да се предприемат тези действия? в Обединеното кралство има една порода, така наречената стабилизираща порода. Това е кръстоска на йоркширски животни с животни от Съединените щати. Това в Обединеното кралство бе възможно в миналото, но вероятно няма да е възможно в бъдеще, ако този регламент бъде прият. Прав ли съм или не? Merci. Je ne sais pas si vous avez bien perçu le... Donc, je la parole à la DGC. Да, разбрах, разбрах ви въпроса. Наистина интересен. Давам думата на генерална дирекция Санко. Uh, like to, to thank... Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Дантен за неговият доклад, който показва големият интерес на парламента не само, в, не само за биоразнообразието, генетичното богатство и породите, а и за просперитета на развъдното дело. Има представени 56 изменения за момента за които отново благодаря на господин Дантен. По-голяма част от тях най-вероятно ще бъдат приети наистина от комисията, тъй като представляват подобрение на нашите начални, на нашия национален, на, начален текст. Сега обаче искам пет пункта да повдигна, по които имаме, които сме на различно мнение. По повод сега за допълнителните развъдни сдружения, ако те се различават от развъдната програма, след това за смесването на породи, след това за делегираните актове, които са насочени за адаптиране на съществуващи технически приложения. След това, четвърта точка, е, официалните е, контролни механизми и накрая за избирането на национално съдилище за разрешаване на спорове нашата институ... нашите две институции трябва наистина да си сътрудничат. Чуха се е, съвети в тази посока. Искам отново да ви е, потвърдя, че сме на ваше разположение, така както сме били е, до момента. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Ван Готен. Давам думата сега на господин Дантен за заключителни бележки. Благодаря. Благодаря на представителите на политическите групи за бележките. Смятам, че наистина можем да постигнем споразумение, тъй като началните ни позиции са достатъчно близки, за да бъде това възможно. Само да кажа на колегата Агно, да го успокоя по-точно, че Европа държи сметка за разнообразието на различните области и региони. Следователно в текста няма нищо, като да препятства специфични операции. Чух от страна, чух коментарите на комисията и мога да ви кажа, че до сега наистина сме работили в дух на сътрудничество и разбирателство и няма причина сега това да се промени. В комисията АГ, ЕНВИ го постигнахме и в комисията АГРИ също. Може би комисията би искала да продължи индивидуално работа, успоредно и така в крайна сметка да излезем с дефиниции или с версии за всяка една от трите институции, които да ни помогнат по време на тристранната среща. Сега, за делегираните актове. Вече имаме опит натрупан като парламент в тази област. И аз съм на мнение, че ако началният текст е достатъчно ясен, то тогава може да бъде транспониран само с актове за изпълнение. По въпроса за разширението и, до, и за други породи, за други животински видове, тук сме включили само говедовътството, овцевътството, свиневътството, козевътството. Те се регулират с делегирани актове. Птицевътството, например, не е застъпено. Аз самият смятам, че трябва да има основен акт по тези въпроси, който по тези въпроси и а, смятам, че мога да разчитам на подкрепата на докладчиците в Сянка за това ми становище. Благодаря. Благодаря, господин Буда. Вие искате да вземете думата за бележка? легата... Съвсем накратко, господин председател. По въпроса за развъдните структури, може би би трябвало по-подробно да обсъдим текста трябва по-подробно да обсъдим количеството и качеството на предоставената от тези структури информация. Когато селскостопанските производители закупуват животни, трябва да са сигурни, че информацията, която получават, отговаря на действителността. Казвам това от личен опит – Понякога съм установявал, че предварително предоставената ми информация не отговаря на действителността, т.е. че закупените от мен животни са с по-низко качество. Благодаря. Господин Дантан за малко взима думата. Да, по повод на казаното от господин Буда. Колко време ще трае режимът това е, е, е една от основните прерогативи на нашия доклад така наречената сигурност на клиента. Когато купувате животно, трябва веднага да можете да сравните вашата собствена скала, така да се каже, с скалата на национално равнище. На 25 в 12 часа изтича срока за изменения. Благодаря. Приключваме днешното заседание и моля координаторите да останат в залата за заседание на координаторите. Благодаря.